Остревициус. Моля, колега, имате думата. Господин председател, твърде шумно е в залата, ще изчакам. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius, bitte. господин Остревициус, имате думата. Господин председател, ако някой ме чува, искам да кажа. Моля, колеги, чуйте ме. Join me. Mr. President, colleagues, two years преди две години, на 2 април 2014 година, в Европейския парламент с мнозинство бе приета препоръката на съвета за забрана на, визи, на издаване на визи за руски официални лица. Това бяха 30 и двама човека, отговорни за смъртта на Андрей Магницки. Господин председател, бих искал да ви кажа, че вчера имаше събитие в Европейския парламент, организирано от наш колега, от уважаема политическа група. Искам да кажа, че двама колеги от е, списъка Магницки бяха, е, присъстваха Карпов и Павлов, които даже направиха изказвания. Аз е, съжалявам това за, за, за, за този инцидент. Господин председател, искам да заостря вниманието ви върху този факт и върху последователността на, при вземането на тези решения. Благодаря, господин председател. Ще проучим въпроса, казва председателят. Уважаеми колеги, имаме дълго гласуване. Искам да ви кажа, че се очаква гласуването да е на 2 часа и искам да ви кажа, че няма да има обяснение на вод днес. Ако обичате, предайте обясненията на вода си в писмен вид. И така, Преминаваме към гласуването. Гласу... Гласуваме аз из доклада. Гласуваме електронно. Гласувахте ли, колеги? Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Иска ли някой да вземе думата? по отношение на процедурален въпрос. Кавада. Господин Кавада. Технически инцидент. Трудно чуваме превода. А, много е тихо. Ако може да дойде техническо лице да отстрани проблема. Кой не, не получава френски превод още? А, ако обичате, колеги. Кой? Добре. Втори доклад на АСЕС. Споразумението между Европейски съюз и Израел. Гласувайте електронно, моля. Али абгестимт? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Приятел доклада Якон Цари. Докладчицата има думата за две минути. Госпожа, госпожо Яконцари, имате думата. Господин председател, толкова шум има в залата, че аз не мога да ви чуя. Искам да благодаря на митническите служители. Ние обсъждахме споразумението между Харватия и Европейския съюз ясно е, че митническите служители имат съществена роля в предотвратяването на измамите и от тук присъединяването на Харватия. Благодаря. Благодаря, госпожо Яконцари. Гласувайте, колеги, ако обичате електронно. Haben али abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. гласуването. Приета. Доклад Ле Бретон. Имунитета на господин Пихер. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. А сега резолюцията за виш интерес на детето на базата на петиции. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. А сега Имаме резолюция за ЕКОСОК. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Доклад СИЛЕ, Агенция за железопътен транспорт. Имаме предложение за отхвърляне на становището на, ста... на съвета за, против, отхвърлено. Виждам, че актът е прият. Сега доклада бил Балбарандика. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Правният парак между съвета и парламента е прият. Е, доклад Крамер. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Тук установявам също, че правният акт има желание за проверка. Моля, гласувайте електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Abgelehnt. Ich stelle deshalb fest. Отхвърлено. Правният акт между съвета и парламента е прият. Доклада Нюхусен. Докладчицата има за две минути думата. Mikrofon bitte. Mikrofon Nolle. Ja. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Всички можем да се гордеем с Европа, защото след този вод ще бъдем първите, които имат законодателство, срещу манипулации като Либор. Това е възможно само благодарение на добрата работа в парламента. Искам да благодаря на своите колеги и на служителите. Не можем да не се гордеем с този акт. Благодаря. Второ измерение за, против, въздържали се, прието е. Приложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателна резолюция, моля гласувайте сега. Хам alle abgestimmt? ди Abstimmung гешлосен. Край на гласуването. Прието е. И така Длабайова. Доклада Длабайова. Решението като цяло. За, против, въздържали се, прието е. А сега проекторезолюцията е 21. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 49 за. А искате да промерим 21. Моля, гласувайте електронно. Haben alle Тя Die Abstimmung ist Край на гласуването. Отхвърлено. 49 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте сега. Haben alle Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвалено. 66-то. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Прието е. 68 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 23 за, против, въздържали се, прието е. 24 Искате да проверим 23-то? Добре. Гласувайте електронно, моля. Wir überprüfen Änderungsantrag 23. Проверка на 23-то. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. 24-то за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 25-то за против, въздържали се, отхвърлено. 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето, гласувайте електронно, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Първо за, против, въздържали се, отхвърлено. 50 за, против, въздържали се, прието е. 27. 50-то, добре, проверка на 50-то. Haben alle Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 27 за, против, въздържали се, отхвърлено. Второ за, против, въздържали се, отхвърлено. 51 за, против, въздържали се, отхвърлено. 52 за, против, въздържали се, отхвърлено. 6 за, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо, гласувайте електронно, моля. Am alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Девето, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Десето, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 243. Оригиналният текст. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 53. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 54. Електронно гласуване отново. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. 280 на 3 части. Първата част електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. Втората част също електронно гласуване. 280. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 30 до 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 36 за. Против. Въздържали се. Прието. 37 Проверка на 36-то. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 37 за. Против. Въздържали се. Прието е. 38 за. Против. Въздържали се. Прието. 39. В същото множество, както и преди. 39 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. 39-то, моля. Проверка на 39-то. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 42 за. Против въздържали се, отхвърлено. 344 оригиналният текст на две части. Първата част за, вто, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 56 за, въздържали се, отхвърлено. 43 то за, против, въздържали се, прието е. 44 за, против, въздържали се, прието 45 за, против, въздържали се, отхвърлено 46 за, против, въздържали се, прието 11, електронно гласуване, моля. 46-то искате да проверим, добре, моля гласувайте електронно сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 11. 11. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 47. Електронно гласуване отново. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. 57. Също електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. Дванайсто за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 48. На три часа. Първият, първата част за. Против въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Третата част. Да проверим втората част. Добре. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвалено. Третата част за. Против. Въздържали се. Прието. Параграф 400. Оригиналният е за, против. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Die Abstimmung Край на гласуването. Прието. 405 електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието. Параграф 410 за. Против. Въздържали се. Прието. Параграф 434 за. Против. Въздържали се. Прието е. 13 и 14 за. Против. Въздържали се. Прието е. Из... Не, извинявайте, отхвърлено. Да, казвам естествено, защото видях. Извинявайте, обърках се. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. 18 на две части. Първа част електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е. Втората част. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 19 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 20 за против, въздържали се, отхвърлено. Цялата резолюция, моля гласувайте електронно. Али абгестимт? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Геномен. Прието. Имаме още един доклад Лабайова за Сметната палата. Параграф 9. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Извинявайте. Гласувайте отново, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Цялата резолюция, моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. А сега доклада Шмидт, освобождаване от отговорност, 8 до 11 ЕФР. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Прието е. Изменение второ за. Против, въздържали се, прието е. Осмо за против, въздържали се, отхвърлено. 79 параграф, оригинален текст за, против, въздържали се, прието е. Трето за, против, въздържали се, прието е. е първо за, а, извинявайте, а искате да проверим трето. Добре, моля гласувайте електронно по трето. haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Първо изменение. Гласувайте електронно, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Крайно на гласуването. Отхвърлено е. Девето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Четвърто. Гласувайте електронно, моля. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Abgelehnt. Fünf namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Пето е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Оригинален текст, параграф 100. За, против, въздържали се, прието е. Шесто, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Седмо, също електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. Оригинален Оригиналният текст пада. Цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърлено е. И сега докладът Пейпер. Бюджет. Процедурален въпрос. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа по гласуването за точка 49 забраната на странични дейности за евродепутатите, когато те са заплатени. Имаше иск за отделно гласуване, но той поступи след крайния срок. Според нас е абсолютно неприемливо да се иска отделно гласуване по толкова важен въпрос и то след крайния срок, дори след одобрението на председателя Шулц. Ще ви помолим да не се гласува точка 49 за забраната. Но ако се изпълни процедурата по изключение и все пак се гласува, искаме да има поименно гласуване, а не отделно. Wie wird gesagt, dass der Präsident Разбирам, че председателят е решил да се гласува. Не искам да накърня това решение. Ако има, има ли възражение за електронно гласуване? Добре, тогава ще гласуваме електронно. И така, започваме с решението като цяло за. Против. Въздържали се, прието е. Сега резолюцията, 13 параграф, оригинален текст на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прие, е, от, отхвърлено. 14 параграф, две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърлено. Втората част за, против, е, тя пада. 18, 14 е, изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Параграф 23, електронно гласуване, моля. Haben alle Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ангеномен. Прието е. 26 ти параграф, първата част за. Против. Въздържали се. Прието е втората част за. Пр против, въздържали се. Не виждам нищо тук от дясно, в дясната страна, в дясната част на залата не се вдигат ръце. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички колеги? Край на гласуването. Ангеномен. Прието е. Пето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 32 параграф, оригинален текст за, против, въздържали се, прието е. 37 изменение е оттеглено. 58 електронно гласуване, моля. Хам али abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. 57 и другите текстове отпадат. 34 за. А, извинявайте, електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Прието е. 59-то. Също електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. 40 пада. 36 параграф. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието е. 37 параграф. Също електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. 60-то. Също електронно гласуване. Край на гласуването. Прието. 44 и 45 падат. 15 за. Про, против. Кой е за? Моля социалистите да покажат. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 31 електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. 32. Е. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 7 Електронно гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. Първо изменение. Електронно гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. 33. -то. За. Против въздържали се, отхвърлено. 16 и 34 на две части. Първата част електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е втората част, също електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 35. Електронно гласуване. Всички ли гласувах? Край на гласуването. Прието е. 17 пада. 49 параграф. Моля гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. 53-то. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. 40 ти 54 параграф. 46 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 47 за. Против. Въздържали се. Прието е. Проверка на 47. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Второ. Гласувайте електронно, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлено. Трето, също е електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено. Осмо. Гласувайте електрон. Извинявайте. Кой е за? Против? Въздържали се отхвърлено. 20 и 21 и 48. Гласувайте електронно, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлено. 36-то устно изменение от господин Пипер. Господин Пипер. Майкро. Микрофон, ако обичате. Става дума за наградата Лукс. Искахме да я премахнем, но има едно изследване, което не е налично. Там се казва дълбоко съжаляваме, че изследването не е налично. Искаме да премахнем думата дълбоко. На второ място, резултатите от това изследване трябва да са, да са предоставени на Комисията по култура, а не само на Комисията по бюджет. Това е основното изменение. Gibt es Einwendungen? Има ли възражение против това основно изменение? Не. Добре. В такъв случай гласуваме за. Против. Въздържали се. Прието е. 22 и 49. Електро... Е, гласувайте електронно, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. 72 параграф за, против, въздържали се, прието е. 73 параграф, електронно гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието. 50 за, против, въздържали се, отхвърлено. 75 ти параграф, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. 25-то електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Искате проверка? Добре. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 83 параграф. Оригинален текст. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за против, въздържали се, прието. 84. Оригиналният текст, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 85. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 29. За, против, въздържали се, прието. 9. За, против, въздържали се, отхвърлено. 18 за, против, въздържали се, отхвърлено. 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 параграф. Е, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърлено. 52. Първата част за против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 27. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Четвърто. Електронно гласуване отново. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 13. За. Против. Въздържали се. Прието. 61. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 126 е параграф на две части. Първата част за. Социалистите, моля. За. Кой за? Против. Въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на 28. Колеги, ще трае много дълго, ако не показвате как, как искате да гласувате. И така, гласувахте ли край на гласуването? Прията. Е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Десето за. Против въздържали се, отхвърлено 54 за, против, въздържали се, прието 55 за, против, въздържали се, прието 56 за, против, въздържали се, прието 19 за, против. Нека проверим, моля, проверка на 19. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието е. 135 параграф. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. отхвърлено. 11. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. 12. Електронно гласуване отново. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. И сега цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. И сега докладът Чернецки. Общ бюджет, съвет и Европейски съвет. Решение за отлагане на даването на отговорност. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Цялата резолюция, също електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Сега докладът Вистисен. Най-напред решението като цяло за, против, въздържали се, прието е. Първо за, против, въздържали се отхвърлено. Второ за, против, въздържали се отхвърлено. Цялата резолюция електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Сега доклад Чернецки, общ бюджет, сметна палата. Цялото решение е за, против, прието. Първо изменение за, против, въздържали се, прието. Цялата резолюция е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. И сега докладът Вистисен, общ бюджет, Европейски економически и социален комитет. Пър... Цялото решение прието първо за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Виждам, че много хора не показват с ръце как гласуват. Край на гласуването. Прието е. Второ изменение за против, възражение, прието е. Трето за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Гласуваме четвърто. Гласувахте ли, море? Край на гласуването. Прието. Сега цялата резолюция, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Докладът и общ бюджет, комитет на регионите. Цялата резолюция, цялото решение за, против, прието. Първо изменение за, против, въздържали се, прието е. Искате да проверим? Добре. Проверка на първо. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Трето. За. Против. Нека проверим. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Четвърто за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Пето за. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля, проверка на пето. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Шесто за. Против. Въздържали се. Прието е. Седмо пада. Цялата резолюция, моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Доклада Чернецки. Общ бюджет, Европейска служба за външна дейност. Целият текст за, против, въздържали се, прието. Второ за, против, въздържали се, отхвърлено. 11 параграф на 3 части. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Третата част за, против, въздържали се, прието. Осмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Трето за, против, въздържали се, отхвърлено. 27 ми параграф, първа част за, против, въздържали се, прието, втората част за, против, въздържали се, прието, четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено, първо за, против, въздържали се, прието, пето за, а искате проверка. Добре, проверка на първо. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Шесто. За. Против въздържали се, отхвърлено. Цялата резолюция, гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Доклад Чернецки. Европейския омбудсман. Целият текст. За, против, въздържали се. Прието е. Изменение първо. За, против, въздържали се, отхвърлено за, второ, второ за, против, въздържали се. Нека проверим, моля, проверка на второ. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Трето. За. Против въздържали се. Нека проверим. Проверка на трето. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е четвърто за, против, въздържали се, прието е пето за, а извинявайте, електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 22. Оригинално, э, оригиналният текст е електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. Цялата резолюция. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Доклада Маковей. Европейски надзорен орган по защита на данните, целият текст за, против, прието, цялата резолюция, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. А сега има много доклади от колегата Вон. Първият доклад е постижение финансово управление и контрол на агенциите. Параграф 18. Второ изменение за, против, въздържали се, прието. Първо изменение за. Добре, проверка на второ. Е, не, кой е за? Извинявайте. Извинявайте, електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Из... Първо изменение за, против, въздържали се, прието е. Цялата резолюция е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Сега по темата Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия. Цялата, целият текст за, против, въздържали се, прието е. Цялата резолюция е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Сега отново доклад. ВОН – служба на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Целият текст за, против, въздържали се, прието е. Цялата резолюция, е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. А сега е, Център за преводи. Цялото решение за, против, прието. Цялата резолюция. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. А сега е Център за развитие на професионалното обучение. Целият текст приете. Цялата резолюция. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието. Отново ВОН, ЦЕПОЛ. Цялото решение за, против, въздържали се. Прието е резолюцията. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. Европейска агенция за авиационна безопасност. Цялото решение за, против, прието е. Резолюцията, е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Сега Европейска служба за подкрепа на обежището. Цялото решение за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Европейски банков орган. Решението като цяло за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. ВОН отново Център за профилактика и контрол върху заболяванията. Цялото решение за, против, въздържали се. Прието е. Резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Европейска агенция по химикали. Цялото решение за, против, въздържали се. Прието е. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Европейска агенция за околна среда. Цялото решение за против. Прието. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Отново ВОН, Европейска агенция за контрол по рибарството, цялото решение за, против, прието е. Параграф 23, оригинален текст за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. А сега доклад ВОН, ЕФСА, цялото решение за против. Прието е. Тре. Искате да проверим решението. Добре, гласувайте електронно, моля. Може би бях прекалено бърз, казва председателят. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Трето за. Против въздържали се, отхвърлено. Осми параграф на три части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърлено. Втора част за, извинявайте, прието е. Втора част за, против, въздържали се, отхвърлено. Втора част за, против. Нека проверим. Проверка на трето. На третата част. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвалено. Девето за. Против. Въздържали се. Прието е. Пето. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвалено. Шесто. Електронно гласуване отново. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 11. За. Против. Въздържали се. Прието е. Седмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 13 параграф. За. Против. Въздържали се. Прието е. Осмо. За против, въздържали се отхвърлено, първо за, против, въздържали се отхвърлено, второ за, против, въздържали се, въздържали се отхвърлено. А сега цялата резолюция в електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е а сега Европейски институт за равенство между половете. Цялото решение е за, против, прието е резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Цялото решение е за, против, въздържали се, прието е цялата резолюция в електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Европейски институт за иновации и технологии. Цялото решение за против въздържали се. Прието е. Резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Европейска агенция по лекарствата. Решението за, против, прието. Резолюцията като цяло е електронно гласо. Извинявайте, казва е, оратора, параграф 20 за. Параграф 20. Кой е за? Против? Въздържали се отхвърлено. Цялата резолюция е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Отново ВОН, Европейски център за мониторинг на наркотиците, цялото решение за, против, въздържали се. Прието е резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. Отново ВОН. Европейска агенция за морска безопасност. Цялото решение за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отново ВОН, Агенция за мрежова информационна сигурност. Цялото решение за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Отново ВОН, Европейска железопътна агенция, цялото решение за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Европейския орган за ценни книжа и пазари. Целото решение за, против, въздържали се, прието. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Европейска фундация за обучение. Цялото решение за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. А сега Еолиза. Цялото решение за, против, въздържали се, прието е резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Европейска агенция за безопасност и здраве цялото решение за против въздържали се. Прието е резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Агенция за снабдяване към Евратом. Решението е прието. Резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд. Решението за против прието е. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Европейско звено за съдебно сътрудничество. Решението за против Прието е резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието е. Европейска полицейска служба, цялото решение за против, прието. Резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието е. Агенция за основните права, цялото решение за, против, въздържали се, прието е. Второ изменение за, против, въздържали се, прието е. Първо, пада цялата резолюция в електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. И така, Европейска агенция за оперативно сътрудничество по външните граници, цялото решение за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. И последния доклад на ВОН, Европейска агенция за ГНСС, цялото решение за против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. И така. Не сме свършили с бюджетите. Следва доклади на господин Маринеско. Започваме с Артемис. Отлагане на освобождаването, то е прието. А сега резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Съвместно предприятие чисто не бе. Цялото решение за, против, прието е. Резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Съвместно предприятие ЕЦСЛ. Е Цялото решение в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Цялата резолюция в електронно гласуване също. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Съвместно предприятие ЕНИАК. Отлагане на освобождаването за против. Прието е резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. Съвместно предприятие горивни клетки и водород. Цялото решение за, против, прието е резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. А сега смесено предприятие за втората инициатива за иновативни лекарства. Цялото решение за, против, прието е резолюцията в електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. А сега Международната организация ИТЕР отлагане на освобождаването. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието е. Сега, параграф 3 на две части. Първата част за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Първо, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърлено е. Пети. Пето. За, против, въздържали се. Втората част за, против, въздържали се. Прието. Третата част за, против, въздържали се. Прието е. Цялата резолюция в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Съвместно предприятие Сезар. Цялото решение за, против, въздържали се, прието е. Резолюцията в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Докладът Пирински Европейска инвестиционна банка, годишен доклад 2014 година. Седмо изменение. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Параграф 9. Оригинален текст. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. 39. Първата част за. Против въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 40. Първа част за, против, въздържали се, прието е, така мисля. Добре, нека проверим. Проверка на първа част, параграф 40. Гласувахте ли, колеги? Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Zweiter Teil. Отхвърлено е. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Тук също искате проверка. Добре, гласувайте, моля. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Прието е. Третата част за. Против. Въздържали се. Прието. 54. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. 59. Оригиналният текст за. Против. Въздържали се. Прието е. 41. Първа, първо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Второ изменение за против, въздържали се, отхвърлено. Трето за, против, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето, първата част за, против, въздържали се. Искате проверка? Добре, проверка на първата част, пето изменение. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Втората част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието. Добре, нека проверим. Проверка на второ, на втората част пето изменение. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. Шесто. За. Против. Въздържали се. Прието е. Преамбюл е. Първата част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Втората. Втората част пада. Цялата резолюция в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. А сега за резолюцията нападение над болници и училища. Имаме обща резолюция от 7 политически групи. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето, на 4 части, първата част е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. Втората част също е електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Третата част, също е електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Четвъртата част, също е електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Параграф 10, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Параграф 11, оригинален текст, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Параграф 21. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Точка от преамбюла Г. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против въздържали се, отхвърлено. Трето. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Цялата резолюция, кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Доклад Ферара. Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 година. Седми параграф. Първата част за, против, въздържа е. прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 8. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за. Първата част. Проверка на първата част. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. 9. Девето. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Десети параграф. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против въздържали се, прието. Параграф 14, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Параграф 15, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 24 за, втората част на параграф 15 проверка. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. 24 параграф за. Против. Въздържали се. Прието. 25 параграф. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против въздържали се, прието е. 27. Електронно гласуване, моля. 27. Първо изменение, моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвалено. 29 параграф, първата част за. Против, въздържали се, прието. Втората част за против, въздържали се, прието е. 31 параграф. Втората част на 29-то проверка. Е, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Беше, не беше и ясно. Не беше ясно, колега. 31 параграф за. Против въздържали се. Сега Екаре не показва никакви индикации. Значи 31 за, против, възражение, прието е. 33 първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 34. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 40. 40. Първа част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. 42. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против въздържали се, отхвърлено е. Цялата резолюция. Проверка на втората част на параграф 42. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Не е ясно. А, прието е. Цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. И сега доклада конева, жените домашни помощници и болногледачки в Европейския съюз. Електронно гласуване по параграф 1. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Втори параграф на четири части, всички с електронно гласуване. Първата част. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Втората част. Край на гласуването. Отхвалено третата част. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. Четвъртата част. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Девети параграф за. Против, въздържали се, прието. 11 на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втора част за, против, въздържали се, отхвърлено. 12. Параграф електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 13. Отново електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 14 параграф за против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 параграф. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Третата част за, против, въздържали се, прието е. 19. За, против, въздържали се, отхвалено. 22. На три части, всички с електронно гласуване. Първата част. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. Втората част. Гласувахте ли, моля, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. Третата част. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието е. 23-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 24-то. За. Против въздържали се, отхвърлено. 25 ти параграф. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 32 за, против, въздържали се, прието е. 33 на две части. Първата част за, въздържали се, прието. Втората част електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. 34 за. Против. Ако обичате още веднъж, кой е за? Против. Въздържали се? Прието е. 35 за. Против. Въздържали се? Отхвърлено. 40 за. Против въздържали се, прието е. 41 за, против, въздържали се, прието е. 43 за, против, въздържали се, прието. 56 първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. 61. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 64. Първата част за, против, много въздържали се. Нека проверим първата част на 64 параграф. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. Втората част. За, против, въздържали се. Прието е. 65 за, против. Мисля, че е същото мнозинство. Прието е. 66 за, против въздържали се отхвърлено. 68 за. 66-то. Проверяваме 66-то. Амали alle Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. 68 за. Против. Въздържали се. Прието е. Е. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Третата част за, против, въздържали се, отхвърлено. Преамбил. Добре, проверяваме третата част от точка от преамбила Е. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. Точка от преамбюла И. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Третата част за, против, въздържали се, прието е. К. За, против, въздържали се, отхвърлено. О. Първата част за, против, Прието е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено е. Р за проверка на втората част на О. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. Р за против, две е, две политически групи се въздържат. Още веднъж електронно гласуване по Р, моля. Гласувахте ли, е, колеги? Край на гласуването. Прието е. Фал. За. Против. Въздържали се. Прието. Ипсилон. За. Против. Въздържали се. Прието. Z, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. А е на първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. А Г за, нека проверим втората част от преамбюла АЕ. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. АГ за, против, въздържали се, отхвърлено. АХ за, против, въздържали се, отхвърлено. АИ за, против, въздържали се, отхвърлено. АК за, против, въздържали се, отхвърлено. АМ Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. АО. А, проверка на втора част на точка от преамбила АМ. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. АО. Първата част за. Против въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. А Хикс за, против, въздържали се, отхвърлено. БА за, против, въздържали се, отхвърлено. БД, е, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. БЕ за. Против. Въздържали се. Прието. БФ е, за. Против. Въздържали се. Прието. БЛ. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието и втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. БМ за. Против. Въздържали се. Отхвърлено цялата резолюция в електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. И сега последният доклад, докладът Райнтке, равенство между половете, и предоставяне на възможности в цифровата ера. Първата част на девето са против, прието. Втората част са против, въздържали се, прието. Параграф 10, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Параграф 11, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 15 параграф. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 17 параграф. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Третата част за, против, въздържали се, прието. 19 ти параграф на 6 части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Третата част за, против. Нека проверим третата част на параграф 19. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. Четвъртата част за, против, въздържали се, прието. Петата част за, против, въздържали се, прието. Шестата част за, против, въздържали се, прието е. В 22 параграф, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 25-то електронно гласуване. Проверяваме втората част на 22. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието. 25-то електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 27. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. 28. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 42 параграф, първата част. Провер... Проверка на 39 параграф. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. 42 параграф, първата част за, против, въздържали се, прието втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка на втората част на параграф 42. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 49-то. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 53 параграф, първата част за, против, въздържали се, прието, втората част за, против, въздържали се, прието. 54 параграф, първата част за, против, въздържали се, прието, втората част за, против, въздържали се, прието. 55 параграф, първата част за, против, въздържали се, прието, втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 56 параграф, втората част на 55 параграф, проверка. Хам али abgestimmt? ти Abstimmung ist Край на гласуването. Отхвърлено. 56 за, против, въздържали се, прието. 57 параграф за, против, въздържали се, прието. 63 параграф за, против, въздържали се, прието. 65 за, против, въздържали се, прияти. 66 параграф е електронно гласуване, моля. Ама али abgestimmt? Ти Abstimmung ist Край на гласуването. Прието 67 параграф, първата част за, против, въздържали се, прието, втората част за, против, въздържали се, прието. Д. На две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. И първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Точком преобило Т. С първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Уважаеми колеги, преди да приключим, искам да кажа, моля, имайте разбиране е, към мен, защото много често не беше ясно как гласуват политическите групи. И така, Гласуваме цялата резолюция, електронно гласуване, моля. И оставете картата в слота, докато е приключи гласуването. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Протоколът от това заседание ще бъде представен на следващото заседание за приемане. Ако няма възражение срещу резолюциите, резолюциите ще бъдат представени на компетентните органи. Прекъсваме заседанието, сесията на Европейския парламент.